Протокол от вчерашното заседание на ваше разположение. Имате ли някакви възражения или коментари? Очевидно не. В такъв случай протоколът е прият. В дневния ред ни предстои въпроси към председателя на комисията Знаете какви са правилата. Нямаме тема, която